Откривам заседанието. Добре дошли. Добре дошли, господин комисар. Протоколът от заседанията вчера и приятите текстове вече са налични. Имате ли коментар към протокола? Ако няма възражение по него, този протокол се смята за прият. Също така